Good morning, Commissioner Gabriel. Good morning. Добро утро, комисар Габриел. Добро утро, колеги. Започваме заседанието. Най-напред трябва да приемем дневния ред. Ако нямате никакви възражения, считаме, че дневният ред е прият. Имайте предвид, че въпреки, че не е посочено дневния ред, цялото заседание се предава на живо по интернет, с изключение на точка 5 за мрежата за джендър мейнстриминг. Втора точка – съобщение на председателя. На заседанието си на, през септември координаторите взеха решение да изготвят позиция под формата на изменения към законодателен доклад на, за европейските фондове и да го възложат на групата НП да разпределят две становища за освобождаване отговорност за бюджетната процедура 2018. Госпожа Бьорк ще отговаря да се поиска разрешение за следните изслушвания, проучвания, които да се организират през ноември до края на мандата ни. Обмяна на мнения за присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция за ситуацията в Унгария за кампанията 2015 предвид изборите. Също и изпълнението на фондовете с цел постигане на баланс на пазара на труда за жените и момичетата, както и ролята на жените в мирния процес мисии в Германия и Испания, също проучване по програмата ДАФНЕ и за противодействие на насилието срещу жени и момичета. Това бяха съобщенията на председателя. Сега преминаваме към третата точка от дневния ред. Посещение на Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата економика и цифровото общество. Благодаря ви много, госпожо комисар, за това, че дойдохте в комисията по правата на жените и равенството между половете. Благодаря ви много, че отделихте време, въпреки съседанието на комисията, за да ни запознаете с положението по основни въпроси, свързани с правата на жените, въпроси, които са в вашия портфейл. Сега давам думата на комисаря. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията избората на жените. Скъпи колеги, най напред бих искал да ви благодаря за тази възможност да съм днес сред вас и да ви уверя, че за мен е огромно удоволствие отново да съм тук сред вас в комисията ФЕМ, в комисия, на която бях член в продължение на дълги години като член на Европейския парламент. Благодарение на вашата комисия теми, за които не мислим а, спонтанно или които не смятаме за много а, спешни теми, се а, обект на обсъждането ни. Става дума за темите, които засягат основните ни свободи и демократични принципи. Днес бих искала да споделя с вас някои от действията, които предприехме, а, за да се възползваме от максимално от потенциала на жените в цифровата сфера. Ще започна с а, а, установяването на един факт. Когато поех ресора си, един от първите въпроси, които зададох, беше имаме ли стратегия, европейска стратегия за жен, мястото на жената в цифровизацията и отговорът беше не. Като чрез усилията на екипа ми само за 5 месеца изготвихме тази европейска стратегия и тази стратегия ще бъде отправна точка. За първ път от 2013 година насам проведохме проучване, което показва за много притеснителни факти. Участието на жените в цифровата сфера показва отрицателни тенденции и то по различни причини. Едва 17% от 18-те извинете, от 8 милиона експерти в областта на цифровите технологии в Европейския съюз са жени. В момента има недостиг на 350 000 специалисти по IT-технологиите в Европейския съюз. Броят им би трябвало да достигне 500 000 до 2020 година. И ако не се възползваме потенциала на жените, това ще е загуба и за економиката, и за обществото ни. Освен това, проучването показва, че ако място на жената се засили в цифровата сфера, това ще доведе до, до печалби в размера на 16 милиарда евро годишно. Ако погледнем какво се случва с образованието в областта на математиката и точните технологии, 24 от 1000 зрелостници в тези дисциплини са жени и едва 6 от тях продължават с кариера в тази сфера. А като погледнете какво се случва в училищата, момичетата като цяло се интересуват от тези науките. Въпросът е какво се случва междувременно, защото толкова малко жени навлизат на пазара на цифровите технологии. Получването показва също така, че едва 17% от а, предприемачите в а, областта на цифровите технологии са жени, въпреки че получването им показва, че като цяло а, новостартиращите предприятия с ръководени от жени с, с, с 73% по-успешни от тези водени от мъже. И така изкопихме на стратегия, която се основава на три стълба. Първият стълб е продължаване на борбата срещу стереотипите. Очевидно е, че момичетата днес имат нужда от а, вдъхновение, имат нужда да придобият увереност в способностите си и от а, м, образци за следване. На второ място целта ни е да привлечем повече момичета към математиката и точните науки. И в това отношение предприехме редици инициативи. Ще се спра една от тях, която има символично значение за нас. Тя започна на 6 октомври, ще продължи до 21 октомври в рамките на тази инициатива, доброволците ни показват, че не сме само потребители, а сме незаменими от машините, ние сме творци, ние сме новатори и имаме социални способности, които не могат да бъдат заменени от машините. Става дума за European Code Week миналата година. През 2017 година над 1 милион и 200 хиляди бяха участниците в European Cold Week, от които 46% бяха момичета. Днес целта ни е по-различна. През месец април изпратих писмо на всички министри на образованието в Европейския съюз, за да ги насърча да се опитат да привлекат повече момичета за участие в тази програма, като целта ни е да включим в тази инициатива 50% от всички европейски училища до 2020 година. Освен това, решихме да направим по-видими някои проекти, които насърчават участието на момичетата. Така, например, Европейската награда за цифровизация ще бъде връчена през месец декември тази година в Виена. И за първ път включихме в, в, в нейната рамка и специална награда за момичета. Така че разчитам и на вас да дадете гласност на тази инициатива, да привлечете интересни проекти. Третата стълб на нашата инициатива се е насочена към жените предприемачи. Бихме искали да дадем повече гласност на практиката WeHub, които дават повече възможности на жените да насърчи момичетата да станат предприемачи и най-вече в момента, в който са навлезли на пазара на труда да бъдат насърчени да продължават да се разрастват. През месец юни организирахме конференция Digital for Her и в рамките на тази конференция поканих за участие големите играчи на пазара цифрови технологии, било то частни или публични, и предложихме декларация чрез която тези дружества поемат ангажимента не само да привлекат повече жени в своята дейност, но и чрез програми за попечителство и за менторство да ги насърчават да се издигнат в иерархията. И след много доволни резултатите. Започнахме да работим с 12 дружества, сега броят им е 89 и ще ще се проведе нова инициатива през декември, за да направим обзор на постигнатото. Тук в парламента се научих, че не само добрите намерения са важни, важни е прилагането на инициативите и последващите действия. Отново подчертавам, много е важно да натрупаме критичната маса, която ще ни позволи да постигнем добри резултати. Целта е, заедно с Европейският институт за равенство на половете, да изградим заедно една европейска платформа, която да ни даде възможност да дадем повече видимост на дружеството, което отделя специално място на жените, на добрите практики и на добрите проекти в тази насока. Работим съвместно с института и се надяваме тази платформа да бъде създадена възможно най-скоро. Ще спомена още една тема, която знам, че е много важна за вас. Европейския парламент прие доклада на госпожа Шойдро, посветена на, на, на ролята на медиите. Очевидно е, че ако се стремим да се преборим с стереотипите, да привлечем повече жени в, към точните науки, да насърчим предпринимателството на жените, ролят медиите играят много важна роля за успеха на нашите инициативи. В Хрватия се проведе Европейски форум на аудиовизуалните медии и помолих да бъде изготвен един доклад, в който да се направи обзор на законодателните практики, пречките и добрите практики за преодоляването им. Докладът ми беше представен на 17 септември. Ви насърчавам и вие да се запознаете с съдържанието ми, защото изводите му са много ясни. Не само, че жените не са всъщност ясно представени в медиите, но и те непрестанно са жертва на стереотипи. В някои държави членки е очевидно, че когато жените се появяват на телевизионния екран, той е в една от двете роли. Или на супермодел, или на добрата жена домакиня, която по никакъв начин не олицетворява усъвместяването на личния с професионалния живот. От доклада става ясно също така, че жените не са достатъчно представени в сериозните медийни предавания. И за това поставих началото на кампанията No Women, No Panel. т.е. поемам ангажимента да не участвам в дискусионни групи или в предавания, където съм единствената поканена жена или няма достатъчно жени. Мога да ви уверя, че това е конкретна инициатива, която дава своите резултати. И мога да ви дам конкретни примери. В момента, в който екипът ми отговори на организаторството събитие, че комисарят няма да участва поради простата причина, че тя е единствената жена участник, обикновено след няколко дни получаваме нова версия на проекта за дневен ред, е, в който са поканени повече жени експерти. Така че, очевидно, тези жени експерти ги има. Въпросът е, че те систематично не са канени на конференциите и на конгресите, защото организаторите просто не се сещат за тях. И с подобни инициативи ние можем да допринесем за преодоляването на този проблем. През месец септември заедно с министър Шрамбок, представител на австрийското председателство, организирахме закуска преди е, съвета по конкурентно способност. И ясно заявихме на министрите, че искаме този проблем да бъде разгледан и на равнището на министрите. Искаме от тук нататък е, въпроса да се разглежда редовно от работната група, подготовката на всеки един съвет. И представ... в... Е, по този повод представихме също така и документа, който сте получили от секретарията възнамеряваме да включваме в е, докладът, който публикуваме всяка година през месец май, специфична глава, която е посветена за участието на жените в е, цифровата сфера. И мога само да ви насърча да видите какво е положението във вашата държава членка. Е, някои от данните са стереотипи, някои отговарят на клишетата, но други сигурно ще ви изненадат. И смятам, че в основата си доклад можем всяка година да се съсредоточим върху най-добрите практики за насърчаване на жените в цифровата сфера и да се съсредоточим също така на областите, в които има нужда от преодоляване на конкретни проблеми. Ще спра до тук и отска само да споделя с вас това, което постигнахме в рамките на една година. Излязохме с стратегия с три стълба. През месец юни приехме плана за действия с конкретни инициативи. Сега целта е да продължим да работим конкретно, за да може цифровизацията да бъде наистина приобщаваща и да даде възможност на жените да печелят хляба си, да имат повече увереност и да ни предоставят своите способности и умения, които да благодетелстват всички нас, както економиката, така и обществото. Ще от тук с, с, с удоволствие ще отговоря на въпросите на членовете на комисията. Okay. Thank you. Uh, thank you. Благодаря ви много. Госпожо комисар, за вашето изказване сега имате думата за въпроси Госпожа Агнешка Козловска първо има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Най-напред искам да кажа колко ви се възхищавам, колко се възхищавам на вашата работа. Мисля, че е изключително. Вие сте комисар, комисар работите на високо ниво на хора на това ниво говорят толкова много по въпросите на равенството между половете. Благодаря ви за това. Това е начин да се даде видимост на тези въпроси. Това е много добра практика. Благодаря ви за вашите стратегии, планове за действия. Имам и въпрос. Въпреки всички инициативи, Въпреки всички идеи, има още много неща, които да бъдат наваксани. Според мен трябва да започнем още от образованието, тъй като в училищата, в университетите започват да се появяват проблемите. И въпросът ми е как работите с министрите на образованието. Знае, че това е в правомощията на държавите членки, но министрите на образованието въпреки това се срещат и разговарят. Някои от тези въпроси са обхванати от европейския семестър. И там се разискват и въпроси на цифровия дневен ред жените и момичетата могат да преодолеят цифровото разделение, ако цялата образователна система не по-цифровизирана, електронното обучение стане също по-разпространено и е също условие за участие в образователната система. Това също ще създаде повече равнопоставеност между момичетата и момчетата. Аз се запознах с вашите документи и забелязвам, че дори в е, Естония, където има висока степен на цифровизация, се забелязват същите разлики, когато става дума е, за уменията и за въвеждането на цифрови технологии. Радвам се, че вие работите е, по тези въпроси, като се има предвид, че делът на жените в цифровата економика намалява вместо на нараства, а, а тази економика ще става все по-значима. Благодаря ви, госпожа Мария Нойчел. Благодаря, госпожо комисар. Спомням се участието в мисията за наблюдение на изборите в Буркина Фасо. Вие отдавна работите по правата на жените. Вашата реч беше много прогресивна и в съзвучие с това, което би казала моята партия. Комисията не е разработила една истинска стратегия за равенство между половете през годините. Вие говорите за цифровизацията и бих искал да ви помоля да разговаряте с господин Юнкер, да видите какво точно се случва. Вие сте на 100% права. Как е възможно в тази комисия да не се настоява за подобна стратегия. През 2014 имаше работен документ, който казваше, че не е необходимо да имаме отделна стратегия. Много добре е, че в вашето изказване вие посочихте че има стратегия. Такава стратегия е необходима не само обаче в цифровата сфера. Ние нуждаем за цяла Европа Знаете, че в Европа в момента има движение, което е дясно популистско и се гледа на жените в по-традиционната им роля. Ние можем да се борим срещу това само заедно. Можем да противодействаме само заедно. Ние трябва да кажем, че жените не са само майки. Знаете какво е положението в Унгария, например. Това противоречи на цялата ваша дейност. Не бива да се забравя. Чудесно е това, което казахте за участието на жените в цифровизацията, но трябва да обхванем и други въпроси, като насилието срещу жените. Много държави членки не са ратифицирали Истанбулската конвенция. Как може да се казва кой колко деца да има? Така че проблемите са многостранни. Uh, uh, the... Благодаря ви, госпожа Неблер. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, verehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ähm, auch ich möchte. Госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да ви поздравя за стратегията, която споменахте. Това е изключително важно. Чудесно е, че работите на базата на действителни данни, че се извършва анализ, който може да бъде, бъде споделен с държавите членки. Ние виждаме колко много възможности открива цифровизацията и от тях могат да се възползват е, и жените, така че ние само можем да подкрепим вашата стратегия, госпожо комисар. Приветстваме вашата инициатива. В моя регион проведохме неодавна една конференция, посветена на цифровизацията. Там участваха предприемачи, които действат в сферата на цифровизацията. Те посочиха, че преди са имали пречки в предишната си работа, затова са се преориентирали към цифровизация. Има изключително много възможности за жените, за тяхната автономност чрез участие в цифровизацията, в инициативите свързани с изкуствения интелект. Така че ние приветстваме това, което правите. Цифровизацията обаче буди притеснение сред някои хора – когато разглеждаме процеса на трансформация, виждаме е, колко важна е ролята на жените. Как е, можем да създадем е, по-голяма възприемчивост в обществото, като се има предвид е, глобализацията, предизвикателствата, са необходими много повече научни изследвания в тази сфера. Има и друг въпрос, който е свързан с създаването на дружества. Комисията направи предложение, което улеснява за втори шанс на дружества, които са фалирали но много жени се боят да рестартират дейността на едно дружество, ако то първоначално се е провалило. В Европа считаме, че ако сте се провалили веднъж, това остава така провал за винаги, докато в Америка хората гледат по-позитивно, те търсят нови възможности. Това законодателно предложение ще даде втори шанс на предприемачите и това е верен подход. No Women No Panel е много добра инициатива. Не винаги се приема в моята партия, в моята страна, жените да участват в такива групови дискусии. Ролята на медиите също е много важна. най-гледаната програма е следващият модел на Германия, но то е свързано с стереотипи, стереотипи, които се изграждат от медиите. И това предаване изключително много допада на тинейджерите. Трябва да видим как можем да променим и тази представа. Има толкова много потенциал за цифровизацията, за да могат жените да постигат напредък. Затова е толкова важно да дадем добри а, примери, както по телевизията, така и в политиката. Благодаря ви. Добравка Швейца има думата. Извинете, че закъснях. но се занимавах с дигиталната стратегия по време на проявата през уикенда в Атина. Трябва да кажа, че това е една от най-добрите инициативи на комисията. Нещо много важно. 50 до 51% с жените по света. Следователно, те трябва наистина да присъстват във всеки панел. Приветствам ви, госпожо Габриел, защото за по-малко от година вие успяхте да поставите всички тези въпроси на дневен ред. И нещо още по-важно – вие успяхте да направите темата за половото равенство в цифровата област много по-близка до гражданите. Това дава нови възможности на нашите економики. Това е чудесен старт. Но има различни подходи. Някои, например, казват, че момичетата просто се раждат с такива гени, които ги карат да предпочитат кукли, а момчетата не. Аз не вярвам в тези теории. Според мен има еднакви възможности за всички. Затова ние трябва да усъвременим своите образователни системи. Това е нещо, което липсва в момента. Вие си вършите много добре работата и точно това е пътят. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа комисаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря, защото от това, което казвате, се усеща вашата подкрепа и това наистина ме насърчава. Преди аз бях попитала има ли стратегия за жените в цифровия свят, казаха ми не. Това беше неприемливо за мен. Аз казах, че абсолютно всяка минута е важна, дори да няма време до края на мандата. Необходими са конкретни действия, които да насърчат жените. Това е по-добре, отколкото нищо. Благодаря ви за подкрепата. Сега по въпросите на Гнешка ще отговоря да. Образованието си остава основен елемент. Работя с министрите на образованието, и изпратих писма. До сега сме получили 18 отговора, липсват още десетина. Аз поисках министрите да ми изпратят списък от добри практики в техните държави членки за насърчаване на жените в цифровата област, за да може бързо да анализираме тези практики и преди края на годината да ги направим по-разпространени. Разбира се, Има разлики. В някои държави ни пращат 8 страници с всякакви практики, в други много по-малко, но когато говорим за образованието и цифровата област, трябва да отчетем, че темата стана много по-важна през последната година – не казвам, че се дължи на мен, но аз казах, че моят първи приоритет като комисар е цифровизацията. Ние трябва да инвестираме в младите, в гражданите. Обезпокояваща е статистиката. 4 милиона европейци никога не са използвали интернет. Много от тях нямат цифрова компетентност а също времено 80% от работните места до 2020 година ще изискват цифрова грамотност. Аз бях на министерската среща в Хелзинг и Тя беше посветена на изкуствения интелект, но се радвам, че министрите решиха да разговарят за цифровите умения. Това е нашата първа бариера – Същевременно държавите членки има различни министерства. Например, по авторското право работя с Министерство на културата, с други министерства за образованието. Трябва следователно да има и по-добро съгласуване между различните министерства. По-голяма е последователност и на политиките на национално ниво. От друга страна, през януари заедно с комисаря Наврачич ние публикувахме плана за действие за цифровата област, но той не се познава добре в държавите членки. Този план дава рамката. Той позволява на национално ниво да се адаптират съответните инициативи – има нужда от повече осведомителни кампании, работа с момичетата, фокус върху преподавателите. Това е много важно. Ролята на преподавателите е съществена, за да дадат увереност на момичетата, така че те да се борят с стереотипите, например да навлязат в областта и мисля, че държавите членки трябва да се запознаят с този план. Някои от тях вече са предприели инициативи. Например, в моята страна, България, образователният министр реши да въведе това кодиране още в началното училище от 8 години нататък. Следователно, се работи върху това да се разбере, че има едни и същи правила онлайн и офлайн и би трябвало и в онлайн пространството да защитаваме същите ценности, същото уважение едни към други. Трябва да се разбере, че кариерата в ИКТ не е запазена територия – това е също възможност да си осигуриш прехраната, да имаш професионален успех. Ние сформирахме и Европейска коалиция за цифрова грамотност. Сформирахме преди година и половина. Искахме да стигнем до 1 милион граждани, но стигнахме до 7 милиона граждани – това показва, че ако се мобилизираме на всички нива, местно, регионално, национално и европейско, ще имаме резултати. Трябва да се работи с предприятията, НПО, гражданските организации и така нататък. Ние имаме отлични примери. Но трябва, разбира се, да се даде по-голяма видимост – на такива инициативи. Освен това, ние имаме своя управителен съвет и те са решили до декември да резюмират най-добрите практики в Европейския съюз, да се види какво може да се копира и в други държави членки. Госпожо Нойхъл, аз също си спомням с много топли чувства нашата мисия в Буркина Фасо – Искам да подчертая, че наистина има такива стереотипи, виждаме ги и в медиите, трябва да се работи в тази насока. Затова имаме друга конкретна инициатива, нашата програма Медии. От 26 години насам тази програма отразява успехите под формата на филми – Но колко мислите, че са проектите с жени режисьорки? Аз ще получа конкретните резултати след 3 седмици, но мисля, че бройката е много малка. Трябва да се даде зелена светлина на жените, които създават европейски филми. Как да покажем на момичетата тези модели на успели жени – ако всичко, което виждат по телевизията, са стереотипи и клишета. Няма да говоря за това дали ни трябва европейска стратегия. Аз вече обясних защо съм се фокусирала върху цифровата стратегия и какво можем да направим – и как да интегрираме тези идеи на възможно най-високо ниво. Госпожо Ниблер, много ви благодаря. Двата въпроса за предприемаческия дух, това е много важно. Наистина, в САЩ, например, дори да не успеете, това не значи, че цял живот трябва да страдате. Напротив, поредица от неуспехи се тълкува като ценен опит – тук обаче това не е така, трябва да се даде втори шанс. Аз бих искала наистина да помогне много повече на жените, така че те да развият този предприемачески дух. Освен това, ние сме предвидили на 15 ноември в София среща на върха за предприемачеството ще има отделен семинар, посветен и на жените. Ще разговаряме за жените в Западните Балкани, защото ще разгледаме стратеги... цифровата стратегия за целия регион. Например, в селските райони ролята на жените е важна и това може много да помогне. Нека да кажа няколко думи и за насилието, и за езика на омразата. Днес има и нови форми на насилие в онлайн пространството, насилие срещу жените. За това съм започнала осведомителна кампания по-безопасен интернет за теб. Аз съм посланник на тази кампания. Идеята ни е много ясна – бихме искали в рамките на една година да се разработят дейности, които да покажат, че в онлайн пространството също има ценности, също има права и ние трябва да ги защитаваме. Ние работим с младите преподавателите и с киберекспертите. 21 октомври е срока. През декември вече искам да установим как можем да се борим с този феномен. Този, това явление всъщност е табу. Би трябвало да се разговаря за новите форми на насилие. Откакто започна тази кампания, трябва да кажа, че съм получила доста лични съобщения във Фейсбук от момичета, които са изложени на насилие по този начин в училищна среда. През последните години виждаме, че има все повече тревожни случаи които вредят на младите хора в училище, защото те зависят от това колко харесвания или не са получили във Фейсбук. Вече 15 000 дейности са проведени навсякъде в Европейския съюз. Това ще продължи. Нашето намерение е пределно ясно. Искаме посланици във всяка държава членка. Това да са спортисти, писатели – хора, които да ни позволят наистина да защитим по-добре тази идея. Може би ще спра до тук. Надявам се да съм отговоря на въпросите ви. Пак ще кажа, много е важно да работим така, че всичко, за което говорихме, да не остане само на думи, да има конкретни дела. Аз е, вярвам, че е, най-доброто е да се дават примери. Момичетата да получат възможности и ние да ги убедим, че цифровото пространство е отворено и за тях. Това е моето виждане. Защото иначе няма как економиката да се възползва от цифровизацията, ако в нея не се включат жените. Много ви благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за посещението, за личната енергия, за присъствието, за ангажимента с цифровата економика и обществото. Наистина ви желаем успех. Нашата комисия ви подкрепя подкрепя всички ваши стратегии, всички ваши стъпки, защото ние наистина имаме нужда от тези резултати в цифровата политика. Благодаря.

the speakers, and they were uh, Dear colleagues, now we will... Уважаеми колеги, преминаваме към четвърта точка в дневния ред. Ролята на жените в превенцията на радикализацията по света – Координаторите решиха да проведем такова изслушване. Качеството на хората, които сме поканили, със сигурност ще ни позволи да разгледаме тази тема от няколко различни ъгъла. Двама от нашите гости имат пряк контакт с радикализирани граждани. Ще чуем и доста конкретни факти, за да разберем по-добре явлението радикализация. Накрая представителя на СВД ще говори за това как Политиките на Европейския съюз позволяват да се борим по-ефикасно с радикализацията по света. На първо място ще дам думата на госпожа Дуня Бозар, която е генерален директор на СПД-СИ или Центъра за превенцията срещу ислямската радикализация. Благодаря ви. Най-накрат ще ви обясня качеството на каква се изказвам. През 2014 година френското правителство ме помоли да напусна института за проучване, в който работих, и да създам специфична структура, която да се занимае с първите хиляда млади хора, които са били, за които е подаден сигнал за джихадизъм от тяхното семейство на направеният номер за спешна връзка и които са заминали за Сирия. Работих в частност с семействата, които са се обадили на горещата линия на полицията, защото техните деца са е, се опитали да заминат за Ирак или за Сирия, или защото са се подготвили за такова занимание. Всички тези семейства са участвали доброволно в е, тази инициатива и ще споделя с вас е, как, каква, как, каква инициатива проведохме с родителите и в частност с майките през периода 2014-2016 година. По-късно отказах искането за подновяване на мисията ми дадена от Министерството малко преди президентските избори, защото се промени политиката по този въпрос и като последица от това се промени отношението към жените и към семействата. И аз напуснах е, тази министерска структура. Но неодавна Европейската комисия и Европейският проект е, за, за проучни изследвания практици сме помолиха да изготвят два доклада, количествен и качествен, за последващите действия на тези хиляда млади души. Работя с 450 е, от тях и имам нужните данни за две поколения, данни от психологическо естество, социални данни, данни за семействата, които ще ви представя развитие. Наскоро ще изготвя изготвя два доклада, които скоро ще бъдат публикувани на сайта на практици. След Седните свързана с практиките за радикализация на тези 450 млади хора, както и пътят им за дерадикализация, защото 80% от младите хора са успели да преодолеят тази радикализация. Също така имаме и статистически доклад, който се опитва не ни представи възможността за работа въз основа на механизма за риск и механизма за закрила. Бих искала да се спра на един важен въпрос, а именно въпросът за ролята на родителите и ролята на майките. Държа само да ви отбележа, че в групата, с която работи, има 66% жени от общо 450 семейства, като те са на възраст 12 до 25 години, като при момичетата радикляция започва още на 12 години, при момчета започва на 15 години. Най-вероятно при момичетата радикляция започва по-рано, защото въпросите свързани с а, тялото и с външните света започват да се поставят по-рано. Също така в групата, с която работим, само 43% от семейства с арабско-мусулмански происход. Останалите са семейства семейства с атеисти или християнски семейства, чието деца са се покръстили като 50% от тях идват от средната класа, 44% идват от работническата класа. Така че, както виждате, и а, средната класа е средната от тези тенденции, въпреки че тези данни не се споменават честно. Набързо, съвсем набързо, можем да се видим, че няма видими рискови фактори, които да засягат и момичетата, и момчетата. Тоест няма само една специфична характеристика, която може да доведе до радикализация на някой млад човек. Много са факторите, които водят до радикализацията. Или казвам с други думи, радикализацията не е състояние, а е процес. Можем, човек може да поеме по този процес, но може и е, да е, го прекрати преждевременно. Друго, което ми помогнаха да разбера семействата е, че вербуващите в интернет е, са разработили система с, с няколко измерения. Една от тях е специфично насочена към младите хора и техният подход е емоционален и се основава на страха. Защо? Защото целта им е да създадат такова чувство за страх у младите хора, че вече не могат да разговарят с естествените си събеседници, нямат връзка с обществото и с законите, които го управляват, защото радикалната група успява да накара тези млади хора да повярват, че единственият начин да се преборят с тази корумпирана на общество, основаващо на човешките закони, е да се обърнат към законът на Бог и единственият начин да, да, се, да се поддържа това чувство на постоянен страх е младите хора да бъдат изолирани от собствената си страна и да бъдат сложени в естествена среда, изкуствена среда само с такива други млади организирани хора. Вторият въпрос е, е свързан с връзката. Младите, на младите хора се създава усещане за потребност, дори усещане за обич в тази група. И тези две връзки, емоционалната и основаващата се на взаимоотношенията, променя възприятието на моите хора с останалите, които се връщат в враговете, в които, от които трябва да се пазят. И също така се променя и гледната точка за света, т.е младите хора се изпадат в, истер, в а, позиция на параноя и се развиват усещането за легитимна защита, което после води естествено до акта на насилие. По отношение на превенцията, майките са в най-подходяща позиция да си дадат сметка, че има признаци за последици от този подход, основаващ се на емоциите и на страха и също така второто измерение, а е именно създаването на нови връзки. Защо? Защото на този етап младият човек се плаши и се страхува изконно от всичко идващо от човек, защото джихадистите са го убедили, че всичко човешко, всичко идващо от човек човека е опасно и че всъщност води до обличаване на човека с Бога, което на практика означава да се, наложи, да се наруши един от основните религиозни закони, а именно монотеизма и се прави ти нареченият ширк или обличаване на човека или на други богове с единствени истински боги. В крайна сметка това води до прекратяване на естествените функции, естественото поведение на младите хора, като, например, младият човек спира музиката в колата на майка си, защото се страхува, че музикантът има същия статут като Господ къса снимките, защото се притеснява, че фотографът може да е на същото ниво като Господ. Вече не пазарува в, в супермаркета Ошан, например, защото има опасност там да има музика, която да се опитва да постави човека на равни нога с Бога. Всъщност се послага край на най-естественото поведение, ние като например да хванеш сутрин метрото, защото има опасност ползващият метрото да се оприличи на Бог. Така че този тип, тип промяна на естественото поведение е първи признак. Втори признак, в момента в който започне процес на радикализация, отново майките се оказват нези, които са в най-подходящо позиция да се преодолеят с последиците от подходът на изграждане на емоционална основаваща се на страха, като целта е те да се, против... да се противопоставят чрез своят подход на емоционална връзка и установяване на връзка с децата си, като по този начин се води, стига до радикализация. На схемата пред вас виждате как функционира подходът, основаващ се на страха, т.е. води до параноя младия човек, който започва да функционира въз основа на легитимната защита и в крайна сметка се стига до индивидуализиране на вербуването, дори персонализиране, т.е. противно на принципът на Ал-Кайда, съвременният а, риторика на джихадиста на Даеш и на останалите групи се основава на специфичният профил на младия човек, т.е. не прави, адаптира своите обещания въз основа на профила на младия човек. Като разбира се, винаги е, една от основните обещания е, е възраждането на личността и възраждането на света. И между другото трябва да се отбележи, че обикновено момичетата по-често търсят възраждане на света към по-добро, а момчетата личното възраждане. Но винаги е важен принципът на индивидуализиране. Или казвам се други думи, вербуващите подхождат отделно въз основа на профилът и особеност на всеки млад човек. Тоест, обещава се хуманитарна дейност на младите хора, които учат медицина и социални науки. Обещава се закрила на младите момичета, които са били жертва на сексуално насилие, друг вид насилие, което, за което никой не се е погрижил, което между другото е много голяма част от радикализиращите се момичета или обещание за мъст на тези, които са били жертва на дискриминацията и нататък. Тоест това е индивидуализиране на обещанията. И моите проучвания показват, че няма как да се деракадализира един млад човек, ако не осъзнаем първо какви са били обещанията на джихадистите, за да привлекат този млад човек за своята идеология. А в крайна сметка кой по-добре може да разпознае какви са били обещанията на джихадистите на младия човек. Ами в най-добрата позиция отново са родителите и в частност майките. Те ни помагат, анализирайки живота на младия човек до момента, да си дадем сметка какво са обещали джихадистите на този млад човек, за да го привлекат към своята идеология. И така, ако трябва да обобща по отношение на родителите, има четири подхода. От една страна е емоционалният подход подходът, основаващ се на взаимоотношенията да се даде нова група, подходът а, към възприятието, т.е. да се даде нова визия за света и да се постави човека, младият човек в контекста на легитимна закрила и да се дадат нужните идеологически обещания, независимо от къде идва младият човек, от коя социална сфера, възоснова на неговите потребности и следва идеологическият аспект, който се основава на ислама. Мисля, че е, слайдовете ми не са много полезни, но искам да ви покажа, че родителите се оказаха много полезни, тъй като те могат да се противопоставят с, с техният емоционален подход. Или казва с други дума, теж използва емоционалния подход, за да накара младите хора да загубят вярата в е, хората. И съответно майката прилага подобен емоционален подход, но този път успокояващ емоционален подход, който да възстанови доверието на младия видя човек в човешкото. По отношение на подхода, основаващ се на човешките взаимоотношения, отново родителите са в най-добрата позиция, а по отношение на подходът, основаващ се на възприятието, отново родителите са в най-добра позиция да осъзнаят какво е обещал джихадизма на младите хора. Защото как може да се преодолее ангажимента, който е по-млади човек към радикализацията, да се предложи друг ангажимент, но отново трябва да сме наясно какво може да предложим на този млад човек. Какво конкретно правят майките? родителите разработиха принципът, основаващ се на мадлената на Пруст, или казано с други думи. Нашите статистически данни показват, че когато Мадлената на Пруст, идваща от а, е, книгата на Пруст, поработи, т.е. когато родителите успеят а, да а, приложат този метод, те са постигнали 60% от а, цялостната работа за дерадикализация на млади човек. Или казва с други думи. В момента, в който джихадистската риторика е унищожила предишните стожери в, в, в света на младия човек, било то емоционални, е, исторически, семейни или социални. И го е заметил с други, той е създава усещането за принадлежност е, към е, висша или свята общност, когато е създадено усещането за параноя и младият човек се е, е, е бил откъснат от всякаква форма на култура, било то музика, филми или друга, за да се сложи край на всякакво усещане за удоволствие от този млад човек, майката се опитва да върне детето към спомените му от ранното детство, като му припомня дребните жестове от ежедневието. Или казвам с други думи, майките се опитват да припомнят на младите хора дребни събития, които са били важни за него като малко дете или събития, които са имали ценност за него като юноша и които са били в основата на връзката му с околната среда, преди да са били откъснати от него. Например, може да се използва любимият му шоколадов сладкиш, да му изпее любимата му приспивна песен или да му разкаже семейни истории, да му припомни важни елементи моменти от историята на семейството. Т.е. трябва да се върне усещането за принадлежност на детето чрез тези спомени, да му припомни миналото му, за да може това дете да си припомни част от а, своята собствена личност, част от собствено тяло или собственото си семейство. По този начин може да се а, разкъса поне за малко мрежата на джихадиста. Или казано за други думи, съвсем окрикаторено, отнемането на човешкото, към което се стремят джихадиста, минава през отнемане на тялото и на връзките на, на личността с средата й. Тоест, човека не, съ... не съществува вече сам по себе си, съществува само в рамките на групата. И съответно, обратната връзка, дерадикализацията минава през възстановяването на връзките и възстановяването на тя, връзката с тялото. Много често младите хора започват да плачат, когато започват отново да слушат музика, защото се отново осъзнават факта, че имат тяло и че могат да се възползват от него. 20% беше провалът при дерадикализацията, при което има 35% непълнолетни и 65% пълнолетни. А усилията за последващи действия за дерадикализацията на, на пълнолетни е много по-сложно от последващи действия за дерадикализация на непълнолетни, чисто и просто защото пълнолетният обикновено вече не живее с семейството и с родителите си. И именно това е мъдлената на въпрос в този конкретен случай. Ще завърша с няколко препоръки. Държа да отбележа, че дератикализацията на момичетата е по-лесна от тази на момчетата. И тук не е водеща роля, няма пола, а нашите проучвания показват, че момичетата имат шанса, че представите, стереотипите за жените са в тях на полза. Или казвам с други думи, ако една момиче три пъти посети джихадистски сайт, се определя като опасно и съответно полицейските служби из, е, назначават а, е, многодисциплинарен екип, който да се занимава с нея. Но ако също се случи с е, едно е, момче, то се смята за опасно по друг начин, т.е. ще бъде следено това момче от полицейските служби, но няма да бъде следено от други социални или образователни служби. Т.е. с две думи казва се момичето, остава се това момче да потъне колкото може повече. В заключение, важна част от преодоляване на нацизма беше, е, беше възстановяването на връзките с семейството. Т.е. трябва да се преодолеят механизмите, които систематично откъсват децата от семействата им. Много често в момента, в който децата са се опитали да заминат в Ирак или Сирия, те са систематично отделяни от своите семейства, а това не е подходящият метод, поне това се прилага в Франция. Много е важно също така често се прехвърля отговорността за радикализацията към семействата и към майките, но по този начин се избягват по-сложните социални въпроси. Чуйте само каква е риториката на джихадистите. Те се основават на политическият риторика, на риториката на медиите, за да привлекат моите хора, не се основават на проблемите в семейството разбиването на семействата и отделянето от семейството не допринася за радикализацията. Това беше изводът на фундация Килиам и на Дюран. И се оказва, че когато процесът на дерадикализация е индивидуализиран, семейството се оказва много важен фактор за целият този процес. Ето защо за нас основният приоритет е да помогнем на компетентните органи да изготвят нужната диагноза на семействата, да проверят е, дали майките и родителите също са радикализирани или не и дали може да се привлекат семействата и родителите като съюзници, вместо систематично е, да бъдат отделяни младите хора от е, семействата им. Изготвихме специфични модели и алгоритми, които се използват от нашите служители, за да може нерадикализираните майки да се превърнат в съюзници и по този начин сами да свършат 60% от работата за те радикализиране на децата си. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря ви много, госпожо Дуния Бозар, за вашата презентация. Сега бих искал да дам думата на Александра Жил, която е журналист и писател. Добър ден! Благодаря за поканата. Бих искала да подчертая нещо в самото начало. Ще Говоря много за жените в моето изказване. Защо? Защо говоря за жените? Жените имат мисия в семейството, но те са и част от обществото. Много работа се осъществява вече от тяхна страна. Говоря за образование, за политиката, за жените активистки. Те играят важна роля, но това не е всичко. Жените играят важна роля и в семейството. Жените в семейството имат много по-голяма отговорност, отколкото бащите. Следва да имаме предвид, че една жена може да бъде лидер, може да бъде лекар, психолог, синдикалист, но когато говорим за радикализация, трябва да имам предвид с какво се е занимавала преди жената, по какъв начин се е стигнало до нейното радикализиране. Откъде идва тази жена? Откъде са корените й? Почетавам всичко това, защото Искам да влезем в семействата, в домовете на семействата, да отворим техните врати, да накараме жените да говорят сами за своите чувства в ежедневната си работа, след като децата им се радикализират, онези, които са напуснали домовете си през 2012-2013 година – Ние сме постигнали междувременно огромен напредък е, по дерадикализацията, но това не беше така преди години. Защо трябваше да отида и да интервюрам жени, е, които имат радикализирани деца, за да видим какви са общите е, знаменатели, какво е общо между тях, по какъв начин тези деца са се откъснали от реалността, защо са се подали на радикализация. Но не трябва да изпадаме в социален детерминизъм, социално изключване. Това не е необходимо. Защо? Защо считам, че е важно да говорим за майките? Когато започнах да анализирам а, а, това, едно от нещата, които установих е, че а, хората, които искаха да дават пример, да предупредят другите семейства. Аз имах контакт с тези семейства и тогава и сега след е, публикуването на книгата ми, други майки се свързаха с мен. Повечето от тях, да ни кажем всички, са майки, сестри. Когато моите хора са напуснали дома си за Ирак, поне случаите, които аз съм е, разгледала, всички случаи е имало някакви признаци, че детето може да стигне до там. И обикновено детето установява контакт с майка си, с сестра си и рядко с баща си. Така че аз говоря не само за жените, като в фазата на превенцията, но и за жените, които самите те стават джихадисти. Често за тях се изчита, че са преминали процес на радикализиране, без да се има предвид, че тази радикализация е нещо, което е било техен стремеж и което са търсили съзнателно. Има книги, които дават примери Например, групата френски момичета, които направиха опит за атентат в Нотърдам. Защо тогава има този стереотип, че жените са не толкова опасни, отколкото колкото мъжете. Джихадистската пропаганда показва, че има а, различно говорене, завис, зависимост на това дали сте насочени към а, мъжете или момичетата. Също така, трябва да се има предвид, че има най-различни причини за това тази идея – да се утвърждава. От една страна имаме тероризма, който се развива на местна почва. От друга страна има най-различни опасности, които са свързани с пола. Има и още нещо. Ние трябва да мислим. Какъв е самия механизъм? механизма, свършва пропаганда, свър... включва пропагандата, включва най-различни срещи, и също така новосключените бракове. Много често всички тези фактори всъщност се отразяват най-много на жените. Сред моите колеги тук. Ние сме провеждали много разговори, освен това сме разговаряли с джихадистите и знаем, че за да влезеш в жена, в женска група, ти трябва на първо място да си жена. Но насилието сред женските групи трябва да кажа, че също е изключително високо. Ето защо аз исках да кажа няколко думи и за атентата, извършен от жена на 29 години, която беше радикализирана. Жена с три деца, която обаче е решила че е, ще се е, вреже с кола, в която има три бутанови бутилки. Тази е, жена е набирала по интернет, също така е използвала въображаемо име в интернет, за да извършва тези набирания на джихадисти – трябва да кажа, че тези е, типове жени също допринасят е, за успеха на джихадистите, защото те са един вид мост. Мога да дам най-различни примери. Ще започна с Максим момче, което се е радикализирало във Франция. Там се е запознало с бъдещата си жена, оженило се е за нея. Всъщност това момче се е радикализирало именно заради жена си. След това е заминало, не иска да се връща и се страхува, че ако се върне, няма да види повече децата си, които са родени в Сирия. Мога да дам пример и с момче на 19 години, което по-скоро е търсил някакво духовно просветление в исляма. Приело е ислямската религия и след това се е радикализирало. И с своята половинка също е заминало за Сирия. Ще спомена и едно белгийско момиче. Може би нямаше да говоря за нея, но тя също е решила да последва мъжа си, Тари, който е бил много опасен от Скарбек в Брюксел. Заминали са за Брюксел. След това Тарик е убит от коалицията. И тази млада жена е имала възможност да се върне, но е решила, че няма да се върне. Напротив, останала е в Сирия, там е прекарала 6 години и се е превърнала в една от многото вдовици на Даеш, която обаче изобщо не се разкаива. След това с фалшиви документи се е върнала тук. След това отново се е омъжила. Ожен... Що се отнася до ролята на майките, трябва да кажа, че те са много важни, защото майките на европейските джихадисти не са просто домакини. И те не са само много важни, защото са майки на джихадисти – Просто на тях може да се разчита. Те са част от социалната мрежа, от живота на бъдещия джихадист. Нека ви кажа, че тези майки, с които разговарях, имат най-различни професии. Така че те също могат да оказват влияние за кампаниите за превенция – аз разговарях с медицинска сестра, с продавачка, с жена, която работи в човешките ресурси на едно предприятие в Париж. Има една жена, която е чистачка във фирма за почистване. В момента също разговарям с различни майки, които са свързани с затворническата мрежа във Франция. Принципно ние говорим за профила на младите хора, но мисля, че трябва да говорим и за профила на майките, ако искаме да ги включим. Трябва да се запитаме къде живее тази жена, има ли работно място, може ли да се включи тя в обществения живот активно. Много често майките осъждат това, което правят децата им в Сирия. Те биха искали детето да се върне във Франция и ако трябва да изтърпи наказанието си. Но в много случаи това просто не се сбъдва. Тези майки често се смятат, че са съучастници или радикализирани като децата – но имайте предвид, че в някои случаи тези жени, например, дори са католички и се чувстват виновни за това, че децата им са се радикализирали. Ако те не съдействат, това е заради стигмата, заради срама. Освен това се боят, че ще загубят работното си място, ако хората разберат, че някой техен близък е джихадист – Струва ми се, че трябва да се помисли по какъв начин тези майки могат да добият повече увереност в помощта на обществените органи. Би трябвало те да могат да работят с различни издружения и да има такива сдружения на европейско ниво, където да могат да обменят опит да определят добрите и лошите практики и да се присъединят в борбата срещу радикализацията. Какво се случва обаче, ако майката не иска да съдейства? Това е нещо, което е доста често и се разглежда и в книгата. Например, има млади хора, които а, са много радикализирани, Аз разговарях с някои майки и ги попитах колко други такива семейства познавате. Те казват 10 до 20. Аз питам къде са тогава младите хора, защо нямаме данни за тях. Виждате, че ние не разполагаме с факти именно заради липсата на доверие от страна на майките. Нямаме достатъчно статистика. Има много млади хора, чието семейства не са сигнализирали, че те са заминали. И това е още една опасност, а именно мълчанието на майките. Те мълчат, защото нямат доверие в обществените органи. Искам да спомена една инициатива във френските затвори, която започна неотдавна – Работи се с тези, които посещават затворите, например майките, които идват да говорят с синовете си. Те се насочват към майките, които имат син или дъщеря в затвора и които могат да бъдат свързани и с други жени в подобно положение. Например, някой от тях живее доста далеч от затвора и биха могли да разчитат на тази мрежа, да работят заедно. Така че наказателните институции и семействата да имат много по-добри отношения помежду си. Всъщност, оказа се, че много от тези власти смятат, че майките са не по-малко радикализирани от синовете си. Това казваха. Очевидно, този стереотип е доста разпространен. Докато би трябвало да можем да се борим за, срещу радикализацията на европейско ниво, именно чрез разрушаване на тези стереотипи. Освен това, превенцията трябва да продължи и след връщането на сина от бойното поле. Не е достатъчно просто той да бъде деракализиран, макар че аз не харесвам тази дума. Трябва да помислим има ли този син, например, по-малък брат? Какво е отражението върху него? Как се работи? Какво е отношението към затвора, към държавата? Какво бъдеще има след като се върне? Затворът помага ли или всъщност само удължава присъдата, защото ние не знаем какво да правим с този човек – прекъсва председателката. Много съжалявам, но трябва да приключите. А, да, исках да кажа, че във Франция, например, вече има 40 а, освободени от затворите, след като са изтърпяли своето наказание а, за това, че са радикализирани. Но борбата срещу радикализацията трябва да продължи и тя е много необходима. И в нея трябва да се включат жените – в случая майките. Благодаря. Thank you, thank you very much. Благодаря ви много, Александра Жил. Искам да дам думата на Карола Гарсия Калво, старши анализатор към програмата а, за водеща до насилие, радикализация и глобален тероризъм. Трябва да приключим в 11 часа. А и депутатите, които са тук, биха искали да ви поставят някои въпроси. След това трябва да има време и за вашите отговори. Имате думата. Благодаря ви много. Ще се постарая. Добър ден на всички благодаря за възможността да разговарям с вас. Аз Искам да кажа, че нашият университет работи с центъра си, който е в Мадрид. Това е института Елкано. Много често опасността от терористите се подценява, макар че има проучвания, които показват много добре и каква е ролята в организацията на жените – а, ние не знаем достатъчно защо се радикализират жените. Има някои изследвания, те са направени в нашия институт Елкано. В Испания, освен това, има жени, които са осъдени за терористични джихадистски престъпления. Знам, че няма много време, за това ще се опитам да бъда кратка. Но съм готова да отговоря на въпросите ви. Първо, трябва да се запознаем с контекста, да знаем за какво говорим. В Испания от 2012 година до сега имаме 117 осъдени за терористични престъпления и джихадизъм. Това са различни мобилизирания на джихадисти, свързани най-вече с конфликта в Сирия. В Испания ние имаме доста дълга история с джихадистския тероризъм. А, нека ви напомня още за атентатите в Мадрид. А, в Испания имаше и клетка на Алкайда, която се, се оказа, че работя там от средата на 90-те години на миналия век – до сега същевременно не е имало задържани жени джихадисти. 2014 година обаче е в Мелия на границата с Марокко за първи път беше задържана жена на 14 годишна възраст, малолетна. А от осъдените имаме 13 жени, около 10%. Аз цитирам данните от емпирично проучване с отворени източници, така че тази информация е обществено достъпна. Може би трябва да отговоря, кои са жените, които участват в джихадистка дейност в Испания. И ще направя и някои заключения за Европейския съюз. Принципно ако има нещо общо между всички тях, това е, че те са млади. Жените обикновено са по-млади от мъжете. Ако погледнете средната възраст, ще видите, ако разглеждаме осъдените в Испания, средната възраст за мъжете е почти 30 години, докато за жените е с 4 години по-малко, около 26 години. Нещо друго, което е важно като характеристика на тези жени е семейното положение. В повечето случаи мъжете са оженени, те имат семейства, докато жените много често не са омъжени. Следователно, стратегията на ислямска държава очевидно първо е била насочена към намирането на такива жени, които след това да бъдат привлечени към ислямска държава, като се колонизира един вид тази територия и след това халифатът се разшири. Това е много мощна идеология, защото става дума за отглеждане на второ поколение джихадисти. Що се отнася до включването на жените в глобалния джихадизъм, може би трябва да разгледаме домашния тероризъм от една страна – виждаме, че повечето от тези осъдени жени са всъщност родени в Испания. Те са второ поколение. Това е важен факт, защото ние говорим за жени, които са родени, които са се социализирали в Испания. От друга страна, как се извършва радикализацията – може би трябва да кажем, че 9 на всеки 10 жени са били радикализирани в периода от 2012 година, тогава започва сирийския конфликт, до 2015 година. Като 2014-15 година са всъщност най-интензивните, когато са се радикализирали 7 от всеки 10 жени – И тогава започва инициативата за иммигриране към териториите на халифата, така че да се наберат тези жени, които да се преместят там. Това е мощна идеология, защото на жените им се предлага някакъв нов шанс, един нов живот. Тези жени ще се превърнат в майки и гарантии на един световен проект нещо, което е много по-силно от оръжието. По този начин жените ще участват в новия проект и ще имат ключова роля. Вече казахме, че жените се, радикализират на по-рана възраст от мъжете около 27 години, докато мъжете се радикализират по-късно. Нещо друго, което е важно средата, онлайн средата за радикализиране, доколко тя е важна за жените – като говорим за осъдените в Испания, трябва да се има предвид, че те са се радикализирали в смесена среда, не само онлайн, но и чрез непосредствени контакти с други радикализирани. Жените обаче се радикализират в по-голямата си част най-вече в онлайн средата. Ислямска държава наистина успя да се възползва много добре от интернет пространството, за да привлече жени. Това със сигурност помага, защото жените са свързани по-тясно с личната сфера, докато мъжете са техните братя, бащи, но чрез онлайн средата – терористите е, стигат именно до дума на жената. И това се случва в Европа и конкретно в Испания. Мисля, че е важно да се подчертае. Що се отнася до конкретните инструменти на онлайн средата, за жените се оказва, че на първо място са социалните медии – където те се запознават с други. Необходимо е да се посочи, че жените винаги се радикализират групово в отношения с други хора. Освен това, тук са важни и различните приложения за изпращане на съобщения, както и интернет с различните блогове. Александра вече спомена интернет. Що се отнася до офлайн или непосредствената среда, ние не бива да я подценяваме, защото радикализацията се случва и там, най-вече в дома, що се отнася до жените. И около различните места за ислямски религиозни практики. Не в самите места, а по-скоро около тях. Защото там се говори за най-различни теми, включително и политика. Когато обсъждаме радикализацията на жените, трябва да се има предвид, че в нашите бази данни няма нито една жена, която да се е радикализирала сама е, в своята стая, чрез виртуалния свят. Необикновено тя е била прицел на пропаганда. Всички жени са се радикализирали заедно с други жени – Имало е някой друг, който чрез пропаганда или чрез най-различни разговори или чрез представяне на света като само бял и черен, ги е привлякал. Това е много важен фактор за радикализацията на жените. Те са се радикализирали заради други жени на тяхната възраст или на сходна възраст, или които са пътували до халифата или са били прицел на контакт от страна на някой, който е имал за задача да набира такива жени. Има и мъже, които са участвали в организацията и които са ги привлекли, като същевременно те идват с ореола – на някакво превъзходство, сила и се оказват много привлекателни за жените. Имам още един важен елемент за радикализацията и то в световен мащаб. Предишните връзки с някой, който вече е осъден или който се е превърнал в чуждестранен боец и вече е заминал за зоната на конфликта. Такива отношения са от ключово значение, за да разберем как се формират джихадистските групи. Например, клетката от Липол, там по-големите братя оказват влияние върху по-малките. Но не бива да забравяме и интернет средата, както и семейната среда, която е важна за жените. Няма време, за това ще оставя въпросите за накрая. Благодаря. Thank you. Thank you very much. And to... Благодаря. Давам думата на Шарлота Изаксон, старши експерт по въпросите на пола към СВД и главен съветник по въпросите на пола към ООН. Благодаря ви, госпожа председател, за тази важна сесия. Благодаря и на предходните оратори за отличните им презентации. Искам да кажа няколко неща от политическа гледна точка и как се разглеждат те в рамките на СВД и държавите членки, като си има предвид сложността на въпроса. Но не можем да правим опростени заключения. Аз само ще подчертая някои от нещата, които бяха споменати от предходните оратори. Ние трябва първо да мислим ясно, трезво, вместо да се впускаме в а, а, сензационност. Защото има такъв а, аспект, а, когато става дума за тази тема. Днес говорим за а, ролята на жените за предотвратяване на радикализацията в света. Жените имат множествено ни роли. Трябва да посочим също и въпроса за социалния пол. Жените не само като тяло, защото когато говорим за джендър, имаме различни представи за мъжа и за жена, извън чисто физическите характеристики. Знаем, че живеем в сложен свят. ООН, е, който е един от ключовите ни партньори в контекста на насърчаване на многостранния подход, през 2017 подчерта, че трябва да работим за дипломация за мир, че Конфликтите стават все по-сложни. Освен това се разпространява авторитаризма и има също разпространяване на тероризъм. Националните медии в Европейския съюз и извън него се фокусират върху Алшабад, Боко Харам, Ислямска държава други движения, свързани с екстремистска идеология, междувременно се появяват и в различни други контексти. Например, в Канада, в САЩ има проучване, което посочва, че милициите, които са застъпници на върховенство, на превъзходството на, на белите бързо се разрастват като явление в Минмар, Тайланд, Шри-Ланка също има военизирани движения, има десни, също хиндуски движения. Всичко това присъства в пространството, свързано с екстремизъм, радикализация. Има политическа рекатализация, има тясни връзки между различните аспекти. Тези движения могат да изглеждат много различни, но техните идеологии са много сходни. Те са свързани с някаква изключителност на идентичността, насърчавайки хората да изберат една идентичност срещу друга на базата на етнически или происход или религиозни убеждения. И също има а, различна гледна точка относно социалните роли на мъжете и жените. Често а, се видят другите за всички беди, както на общностно, така и на индивидуално равнище. Джендър, когато говорим за джендър и за жени, това е на едно и също. И така тези, които лансират идеята за върховенството на бялата раса, говорят против иммигрантите, винят ги за всичко лошо, което се случва, смятат, че те са атакувани. В много случаи също представянето за жертви, ролите, които се възлагат, унижението води до насилие срещу другите. Има много изследвания в тази област, не само този, който сме осъществили ние и за преобладаващието наличие на мъжкия пол. Всички тези групи изключват онези, които не споделят техните виждания. Те дехуманизират онези, които искат да маргинализират и създават условия за прояви на насилие. Анализите, проучванията показват, че няма един единен подход за водеща до насилие радикализация. Има най-различни фактори, които водят до това, различни стимули, които създават условия за радикализация. Унези, които работим в СВД, намираме за изключително важно да се обърне сериозно внимание на първопричините, свързани с тези предизвикателства и проблеми. Ние трябва да работим на всички тези нива едновременно. Знаете, че в контекста на ООН има също и силен подход срещу водещата до насилие радикализация и екстремизма. Има резолюция на съвета за сигурност на ООН, където се определят стандартите, стандартите, на които трябва да отговарят националните планове за действие. и овластяването на жените е изключително важно за мира. Жените играят обаче понякога роля в организациите, които практикуват насилие. Ние също трябва да работим по устойчив начин, дългосрочна перспектива за областяването на жените, за равенството между половете и изобщо равенството в по-широк план. Ние имаме заложени цели за примахване на бедността, за равенство между половете, както и за мирно, справедливи и приобщаващи общества. Това са принципите, върху които стъпваме заедно и с партньорските ни организации в многостранен контекст, като ООН е на първо място, но има и други, с които работим. Например, НАТО, ОСР, Африканския съюз. организации от Азия и Латинска Америка, тъй като това са общи предизвикателства, за това трябва да се подкрепяме взаимно и да работим заедно. Възпитанието, образованието са изключително важни за противодействие на тези, които искат да налагат своите виждания върху обществото. Радикализацията, радикалните движения имат свои платформи – те могат да бъдат политически, религиозни. Те много умело използват джендъра като инструмент. Винаги има такъв елемент. Търсят се начини да предизвикат интерес към своите радикални екстремни идеи предизвикват също объркване, все повече се акцентира върху идентичността, нещо, което внимателно следим. Също има натрупан гняв срещу несправедливост на базата на договора за правата на човека, ние работим за изкореняване на радикализацията и екстремистските течения. Медиите, които имат доста предимства, често могат да се използват и за деструктивни цели. Ние работим, както казах, с други организации. Дадох пример с някой от тях. Има още половин минута. Африканския съюз излезе с изявление заедно с Европейския съюз миналата година относно как да работим съвместно за предотвратяване на водеща до насилие радикализация. Това е пример за начина по който работим. Осъвременяваме политиката на Европейския съюз в областта на жените, мира и сигурността. Тук се обхваща всичко, което е свързано с аспектите на пола преди, по време и след конфликта, конфликти. Това се осъществява на ниво държави членки, както и в работата ни с трети страни. Все още се изготвя проекта заключение на съвета към края на годината по тези въпроси. Едно от нещата, което ще има силно присъствие в политиката за бъдеще, е свързан с предотвратяване и противодействие на водещо насилие насилие екстремизъм от 2015 нататък има доста резолюции в това отношение. Добре разбираме проблема и предизвикателствата, имаме свой план, знаем, че трябва да работим заедно с нашите партньори, с гражданското общество включително, не само жените и майките като индивиди, а и такива, каквито са организирани, които са запознати с тези теми. Трябва да обединим силите си и да работим заедно, за да не допускаме водещ до насилие екстремизъм и радикализация. Thank you. Thank you. Благодаря ви много. Сега имат думата депутатите. са Бесерел има думата. Благодаря ви много. Искам да благодаря комисията ФЕМ за това, че организира изслушване по този важен въпрос за участието на жените в недопускане на радикализация в света. Говоря от името на НП. Искам да благодаря също за експертите, които ни предоставиха много интересна информация. През последните години наблюдаваме нарастване на тероризма в глобален мащаб от Африка до Юго-Источна Азия, до Европа и Америка. Тероризма може да засегне всичките ни. Радикализацията се разраства. След големите атаки от 2016 година това явление продължава да е огромна заплаха за демокрацията в света проучвания, които са направени в Марокко, в горещите точки там посочват какви са причините за радикализацията и че често са свързани с определени ценности, които се споделят сред приятели. И често засягат хора, които нямат първоначално никакви намерения да се занимават с водещ до насилие екстремизъм – но преминават през радикализация. Жените могат да са решението, участието на майки, на сестри. За това трябва да се подобри ефективността на съответните институции, да станат те по-чувствителни към аспектите, свързани с пола и ролята на жените при решаването на проблеми, свързани с с радикализация. Също да се окаже подкрепа на жертвите. Организират се различни проекти в световен мащаб за участието на жените, особено в трети страни. Има фонд, глобален фонд за подобряване на устойчивостта и той отделя съществено значение на жените като противодействащи на проявата на насилие. Участието на общностите в инициативи за дерекатализация се реализират, например, в Бангладеш – Обхванати са към 1000 жени в Мали. Има също обучение за дерекализация. Там участват много жени. Многократно се подчертава ролята на жените в дерекализацията. През март 2015 година също беше подчертано важността на жените за ефикасна дерекализация. В Обединеното кралство също има проучване, където се посочва между 12 и 25 годишните казват, че предпочитат да говорят с майките си, когато искат да споделят нещо по трудна политическа тема резолюцията от ноември 2015 за предотвратяване на радикализацията и вербуване на европейски граждани от терористични организации, е Европейския парламент обърна особено внимание на е, пола Искам да благодаря на нашите експерти. Имам 3-4 кратки въпроса към тях. Мога да ги поставям сега или по-късно, както кажете. Те са много кратки. Да, сега. Но искам да кажа, че нямаме време. Нямаме време. Добре, тогава ще мина на родния си език. Бих искала да попитам госпожа Боисар. Какво се прави, когато семейството лъже? Например, майката, други членове на семейството лъжат. Ето, имаше го този атентат в Барселона и се оказа, че месеци наред никой нищо не знае. Нито майката, нито учителите, нито по-малките брати и сестри. Как можете да го обясните? Освен това, бих искала да знам какво мислите е, вие за купнежа по приключения, защото много често това са момчета и момичета, които са никои в обществото и изведнъж ще излизат от тази анонимност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 Okay, okay, I think the chair is for that. I will never ever have told you to Мисля, че председателката трябва да го направи. Аз никога не бих ви прекъснала. Митинг. Съжалявам, продължаваме с заседанието. Давам думата на госпожа Бесер. Разполагате с две минути. Благодаря. Две минути е, може би са важни като ограничения, да имаме уважение, за да можем всички да си зададем въпросите – Наистина, аз също не успях да присъствам през цялото време, но имам следния въпрос. Един от многото, разбира се, от европейска гледна точка, от институционална гледна точка, като планиране на ресурси. Какво липсва, за да може оперативно да се покрият тези нужди, за да се работи с жените, като много важни ключови фигури на промяната и срещу радикализацията. Не само проучвания, не само срещи и разговори с тях. Какво липсва е, на европейската политика, е, за да може жените да се използват в борбата срещу радикализацията? Ich habe eine Frage und zwar an die Expertinnen. Госпожа Нойчо, благодаря ви. Имам въпрос е, към нашите експерти. Кога настъпва момента, в процес на радикализация, когато вече не може да се говори за свободна воля на индивида. Винаги оставаш впечатлението, че младите хора сами взимат а, това решение, но в някакъв момент в процеса на радикализация тази възможност за осъществяване на, своб... на решение в основа на свободната воля вече не съществува. Така че правилно ли разбирам? Да Първоначално става въпрос за собствено решение, но постепенно това собствено решение постепенно изчезва и младите хора започват да действат в логика, основаваща се на сектата. Правно ли съм ви разбрала? госпожа Петир. Благодаря ви, благодаря и на колегата Тереса, която предложи днешната дискусия. Тя наистина е много важна, интересна и чутото от а, експертите днес само потвърди това, което казаха и експертите на Европол, а именно – радикализацията се осъществява сред хора, които имат всевъзможен социален социално-комически происход, но в крайна сметка голяма част от процеса на вербуване и радикализация се осъществява в затворите и в интернет. Разбирам, че има много голям брой проучвания, но като че ли те често не стигат до политици, взимащи решения. Така, например, госпожа Гарсия ни представи положението в Испания. Знаем вече какво е положението в Белгия. Знаете, че по-голямата част от терористите са родени тук в Белгия. И ми се струва, че тези резултати показват, че ние като общество всъщност се провалихме. Тези млади хора са родени в Европа, но не се чувстват тук у дома си, не се разпознават в нашите ценности. И в това отношение беше много интересно да чуем представители на федерал, Българската федерална полиция с положението в Белгия. Те са изготвили доклад, представен на, на Белгийският парламент, който е бил подкрепен от всички политически партии в страната и стана ясно, че по-голямата част от радикализацията в страната се осъществява в най-голямата джамия в Белгия, която пряко се финансира от Саудитска Арабия и че ако не се предприемат някакви мерки, може да очакваме се по- и по-сериозни последици. Така че радикализацията е факт в Европа, но ние нищо не правим, за да я спрем. Да вземем друг, за друг пример Босния и Херцеговина. Все повече радикализирани млади хора заминават за Сирия и сред заминаващите има и жени, като тези жени вече заминават не само за да осигуряват логистична подкрепа, но заминават като жени бойци. Внимателно изслушах нашите експерти и оставах с впечатление, с впечатлението, че някой от тях ам, подкрепят идеята за повторна интеграция на чужестранните бойци заминали за Сирия в обществото, но аз съм против повторното подпускане на тези хора на територията на Европейския съюз, защото именно тези хора, които се връщат от Сирия, после вербуват новите джихадисти ви, бих слушал така да ви попитам, дали поради простия факт, че говорите открито за радикализация, сте ставали жертва на някакви нападки от страна на джихадистите? Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на всичките ни експерти за присъствието днес сред тях. Бих искала само да припомня на госпожа Исаксон, че днес основната заплаха за жените в Европа е радикализация. Всички жертви на туристичните атентати напоследък, жените, които са били жертва на а, сексуално насилие в а, Германия, са жертви на радикалният а, ислямизъм и че сравнението, което направихте между, с а, супремизма или вър... движението за върховенство на бялата роса ми се стори, меко казано, изненадваща. Скоро бяха публикувани по проучвания за важната роля на жените в най-чувствителните райони в Франция, където има най-голяма опасност от радикализация и установяването на организации. Така че трябва да се говори с тези жени, трябва и да ги слушаме. Но често се оказва, че тези жени ги е страх да излязат, страх ги е да се обърнат към полицейските служби или към други организации за подкрепа. Така че как можем да помогнем на тези хора и как да ги чуем по най-добър начин? Госпожо е, Гил, вие казахте, че всяка жена, която носи хиджаб, която ходи заболена, е подчинена на мъжа си жена, а, което според мен е вярно, но пък тук преди сме чували в парламента, че носенето на забуването или носенето на хиджаб е поява на свободна воля и на емансипация на жените, така че малко съм объркана тук. И заключение – Оказва се, че все повече деца в училище отказват е, да се смесват с е, децата, които не са мисиомани или, например, си запушва, запушват а, е, ушите, когато а, другите деца пускат музика. Малките момчета отказват да хванат малките момичета за а, ръка или пък отказват да седят на един чин с деца, които ядат свинско месо или месо, което не е халало. Това е доклад, който е публикуван и представен на Министерството на образованието във Франция. Въпросът ми е как можем да помогнем на тези семейства да намалят равнището на радикализиране на собствените си деца, преди поне те да са тръгнали на училище. Благодаря ви. Сега давам думата на нашите експерти за отговори и коментари, но ви припомня, че разполагате само с по две минути. Заповядайте. Е, je, je voudrais commencer avec vous. Бих искала да започна с, а, с вас. Мисля, че може би не ме разбрахте правилно по отношение на хиджаба. част от елементите за а, намаляване на отговорността на жените, които стават джихадисти, в някаква степен се дължи на тази поява на расизма или подобни стереотипи в Франция, като идеята, че една жена, която е, ходи забулена, няма право на свободен избор. Това, което исках да кажа, че в крайна сметка не познаването води до подобни смесвания на понятията и ни карат да подценяваме опасността. Тоест, Идеята е, че жените, които са заминали за Сирия, обикновено са го правили против волята си, но аз не съм съгласна. Според мен трябва да разгледам всеки конкретен случай и че ако продължаваме да работим с този модел, може би ще изкривим дискусията и че трябва на всяка жена се гледа като модел на личност, която е виновна или не е виновна. А, как може да го сторим? Смятам, че имейлите трябва да играят много важна роля. Трябва да се срещнем с майките и да ги насречим да се изкажат и в повечето случаи майки, с които аз се запознах, искат да го сторят, правят го в ам, ам, училището, например. Мария Лис беше една от майките, която съм описала в книгата си, която се бори сама, за да има възможност да отиде в училищата, в а, и да разкаже какво се случва, да разкаже историята на своя син, който е заминал от а, Велус, неголям град в източна Франция, че това може да се случи и на други майки. Е, така че, да, трябва да убедим тези жени, е, че представителите на властта не са враговете, че те имат и глас, и отговорност по отношение на обществото, защото са били засегнати от това явление и че те трябва да изиграят своята роля в усилията за превенция. Благодаря ви. ще предоставя времето за изказване на госпожа Изаксон и на госпожа Гарсия. Заради а, неравномерното споделение на времето в началото, не искам те да са направдани заради мен, но държа само да отбележа, че и четирите казахме немалко за разнообразието на социалните слоеве и на видовете семейства, в които са жертва на радикализацията и може би не успяхме достатъчно ясно да ви обясним процеса на радикализация в рамките на днешното разискване, но всички подчертахме, че това е много сложен процес, че не засяга иммигрантите от онеправдани социални ам, сред, ам, слоеве или от арабски происход, но по-три четвърти от въпросите бяха за хората, живеещи в бедните квартали, които са бедни, необразовани и радикализирани. Всичко това е погрешно. Това е риторика, която има за цел да създаде фалшиво усещане за спокойствие и сигурност у гражданите, но това не отговаря наистина и ако не продолем тези стереотипи, само ще продължаваме да увеличаваме заплахата. Радио Крок е... Бих искала да отговоря на госпожа Бесера. Трябва да се мисли за хоризонталното разглеждане на обществото, но също така да се има предвид познаването на условията на място. Ролята на семейството е важда. Жените имат своята роля като майки, като близки, но трябва да се работи и с специалисти. Има още нещо когато се вземат решения за сигурността, може би трябва да се включват повече жени, да има известна феминизация на сигурността. Трябва да настояваме за това повече жени да работят в тази област. Няма много време. Бих искала да се спра на някои от останалите въпроси. Например, като говорим за интеграцията – Обикновено ние я разбираме обростенчески, социално-економически, културно. От една страна имаме интеграцията, от друга страна радикализацията, но двете са всъщност съвместими. Много профили го показват. Затова мисля, че ние по-скоро трябва да мислим за липсата на културна интеграция, защото в много случаи джихадистите имат добро положение, имат работа, средства, но много често културният проблем идва от самото семейство, защото в семейството Родителите всъщност поддържат тази стара традиция, която идва от някъде другаде. За това ние трябва да работим чрез образование, чрез други средства, да нямаме тази липса на баланс. И след това събитията от Барселона и Камбринс. Когато говорим за жените в Испания, имайте предвид, че нито една от тях не е имало преди това полицейско досие. Мъжете понякога да, но жените не. Отписал съм накратко за доброволческият подход. Дали доброволно се радикализира, това е философски въпрос. Аз, например, съм тук, защото това ми е работата. Но друг въпрос, който трябва да обсъдим, когато говорим за добровол, свободна воля, трябва да си дадем въпроса и каква е альтернативата. А действително по отношение на проституцията се стига до дебата за порнографията с насилие, която не може да бъде пренебрегната. а с а, по отношение на причините за радикализацията, явно, че трябва да се съгласим, че не можем да сме напълно, че нямаме еднакви виждания. В някои случаи има различни видове радикализация, има радикализация към насилието и нашата работа е да ви кажем обективно какви са изводите ни, защото разговаряме с, с правоприлагащите органи, както в Европейския съюз, така и извън него. И ако трябва да си зададем въпроса какво е най-опасното за една жена, отговорът е пределно ясен на всички. Няма нищо общо с радикализацията или екстремизма. Най-голямата заплаха идва обикновено от най-близките, от съпруга, партньора или друг член на семейството. Така че ако това е, ако искате да обсъдим, да обсъдим какво е най-голямата опасност за жените, това е важна тема, която изисква повече време. Благодаря ви за поканата. Председателката, аз ви благодаря на нашите експерти за презентациите и за участието. Благодаря на всички членове на нашата комисия, които толкова активно взеха участие в днешното изслушване. Благодаря ви.